по тях? Не, в такъв случай те се смятат за прияти. Нека сега да направя няколко съобщения. По отношение на госпожа Изабела Димартини, тя ми съобщи, че се присъединява към групата на, консер... на европейските консерватори и реформисти. От социалистите и демокрациите е